Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Уважаеми колеги, сърдечно ви приветствам. С добре дошли на днешното ни заседание. Трябва бързо да започнем, тъй като имаме изключително натоварен дневен ред. Не мисля, че който и да е от вас би искал да стои тук до днес през нощта, затова нека започнем. Първа точка – приемане на дневния ред. Можем ли да приемем дневния ред в настоящия му вариант? Има ли възражения? Няма. С това дневният ред се приема. Точка втора от дневния ред съобщения на председателя. Днес имаме устен превод със следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, португалски, унгарски, полски, български и румънски. Както обикновено ви припомням, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Решенията на координаторите от 22 януари 2018 година Информирам ви, че решенията на координаторите от 22 януари 2018, които са били изпратени на всички членове на комисията ни по имейла на 24 януари, официално се считат за прияти, тъй като до срока, който е бил 26 януари, не са били внесени възражения срещу тях. Днес много колеги ще представляват други по време на гласуванията. Затова ви моля да сте експедитивни и съсредоточени. Ще помоля също така докладчиците и докладчиците в сянка по възможност да не правят подробни изказвания. Онези депутати, които днес любезно представляват останалите, на тях им благодаря, тъй като наистина е важно всички да участваме в днешните гласувания и да ги приключим на време. Точка трета. Създаване на програма Творческа Европа 2014-2020 следва да гласуваме по предварителното съгласие, постигнато по време на междуинституционалните преговори. Става дума за финансирането на Европейския младежки оркестър. Докладчик по темата бе Силвия Коста. По време на тристранните разговори тя постигна наистина добри резултати. Искаш ли да се изкажеш преди гласуването? Моля те да бъдеш кратка. Съвсем накратко искам да благодаря на всички. Мисля, че се справихме чудесно. Постигнахме удовлетворяващо споразумение, наложихме се с исканията си. И аз ти благодаря за отлично свършената работа. Пристъпваме непосредствено към гласуване. Само едно гласуване е предвидено по временното споразумение. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 2 гласа против. Временното споразумение се приема с голямо мнозинство. Поздравления! Можем да внесем предложението в пленарната зала. Сега пристъпваме към едно наистина дълго гласуване по точка четвърта. Става дума за проекто доклад на тема Европейски корпус за солидарност. Докладчица от името на нашата комисия бе Хелга Трюпел. Хелга, искаш ли накратко да вземеш думата? Да, заповядай. Добро утро, колеги. Ще бъда съвсем кратка. Установихме много добро взаимодействие по това законодателно предложение. Повечето от нас са убедени, че трябва да се установи повече солидарност за младите хора в Европа, че трябва да има повече възможности за доброволчество сред тях. Не става дума за младите хора, които са част от елита, Става дума за работа на местно равнище най-вече в полза на лицата в неравнопоставено положение. Надявам се, че тази програма, подобно на Еразъм Плюс, ще се превърне в водеща програма за Европейския съюз. Поне такова е намерението на комисията и на парламента. Радвам се, че променихме наименованието на този инструмент, тъй като думата корпус има не много приятни конотации в някои държави членки. Освен това, споразумяхме се да не се отклоняват за тази нова програма средства от Еразъм Плюс. Ако искаме да постигнем повече, то ще трябва да използваме или свежи пари, или маржовете по МФР. И още няколко думи в заключение. Знаете, че Комисията по заетост лицето на своя докладчик, като че не поема ангажимент за борба срещу младежката безработица. Ние проявяваме от своя страна пълна готовност за това, но трябва да се прави разграничаване между доброволчеството и мерките за солидарност и платената заетост – всички колеги, с които разговаряхме, са на много ясна позиция по този въпрос. Затова и настояваме предложението на комисията да се промени, съотношението да не е 80 към 20. Искаме да има повече възможности за работа в организации с идеална цел, но да се постави акцента върху солидарността и доброволчеството. Ще бъде трудно да се наложим в пленарната зала, тъй като някои колеги поставят под въпрос мандата. Смятам обаче, че нашите аргументи са много добри и че ще можем да ги отстояваме. Благодаря, Хелга. Благодаря ти за свършената работа. Бяха внесени много изменения, по които трябваше да се изготвят много компромисни изменения. Благодаря на докладчиците в Сянка, съгласно член на 54 от правилника за дейността. Внесените от комисия МПЛ изменения, <clears throat> които спадат изцяло към ресора на тази комисия, следват да бъдат приети от нас автоматично. За това и няма да гласуваме по тези изменения. Те са отбелязани с червено в списъка за гласуване. Започваме сега по много дългия списък за гласуване. Изменение 118. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно 23 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 13. 327. Извинявайте. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 326. Извинявайте. Все още съм малко объркана. Компромисно 13 но ще се оправя. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се. Angenommen. 301... 371. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 то е оттеглено. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. Току-що гласувахме, явно е имало проблем с превода. 375. Току-що гласувахме по него. 372 в две части. 372, извинете, и 373 идентични за, против, въздържали се, приема се. 374 отпада, преминаваме към устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Агри 22 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 35 за, МПЛ 35, първа част за, против, въздържали се, приема се. Реги 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста и 385 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 370, 387 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. По 387. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 12 гласа. Изменение 48 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Трябва да вдигате високо ръка. Не мога да знам иначе какъв е резултатът. Електронна проверка по 48. Край на гласуването. Приема се с 14 на 13 глас. 388 и 389 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 49. За, против, въздържали се, отприема се. 390 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 37 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно, извинете, изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54, 412 и 418 за, против, въздържали се, приемат се. 413 за, против, въздържали се, Нека проверим електронно. 413. Geschlossen? Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 11 гласа. 414 за, против, въздържали се и тук не бе ясен резултатът. За съжаление, трябва и тук да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 9 гласа. 415 за, против, въздържали се, приема се. 416 за, против, въздържали се, приема се. 417 и Реги 42 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приема се. Агри 23 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте по Агри 23. Край на гласуването. Приема се с 15 на 9 гласа. Изменение 55 за, против, въздържали се. Приема се компромисно 20 за, против, въздържали се. Приема се 427. 427 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 на 12 гласа. Емпъл 40 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 41 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57. Няма да гласуваме. Няма да гласуваме по 429. Реджи 44 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Реги 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 13 на 11 гласа. 431 за, против, въздържали се, приема се. 433 за, против, 433 за, против, въздържали се, отхвърля се. 434 и 435 няма да гласуваме по тях. 436 и 439 за, против, въздържали се, приемат се. 437 и 438 за, против, въздържали се, приемат се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. 446 и Реги 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 и МПЛ 43 за, против, въздържали се, приемат се. НВ 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против,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 против, въздържали се, приема се 463. 463, NV23 и Реги 48. За, против, въздържали се, приемат се. МПЛ 45 за, против, въздържали се, приема се. 466 и 467 за, против, въздържали се, приемат се. Отхвърлят се, извинете, отхвърлят се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. 483 за, против, въздържали се, приема се 484 за, против, въздържали се, приема се 485 за, против, въздържали се, приема се 486 за, против, въздържали се, приема се 487 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 47 за, против, въздържали се, приема се. 490 за, против, въздържали се, приема се. 491 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV25 за, против, въздържали се, приема се. Реги 52 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 48 за, против, въздържали се, приема се. 73-то оттеглено, 495 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 496 за, против, въздържали се, приема се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се 499 за, против, въздържали се, отхвърля се реки 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 500 и НВ 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 501 и 502 за, против, въздържали се, приема се. 503 е оттеглено, бюджет 10 за, 504 заедно с 505 и 506, бюджет 11 и МПЛ 49 за, против, въздържали се, приемат се 507, 508, 509 и бюджет 12 за, против, въздържали се, приемат се. 510. 510, 511, 512 за, против, въздържали се, приема се. 535 и МПЛО 50, бюджет бъч 14 за, против, 51, Емпло 51 за, против, въздържали се, приема се. Бъч 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23А за, против, въздържали се, приема се. 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 52 за, против, въздържали се, приема се. Агри 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека все пак да проверим за Агри 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 9. Извинявайте, объркала съм се. Бът 16 за, против, въздържали се, приема се. 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 27 За. Против. Въздържали се. Приема се. Речи 56. За. Против. Въздържали се. Мисля, че това ще трябва да го проверим с електронно гласуване. Реджи 56, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 547 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Бъджет 17 за, против, въздържали се, приема се. Емпло 53 за, против, въздържали се, приема се. МВ 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, отхвърля се. 567 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 е оттеглено. Бъч 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 568 за против, въздържали се, отхвърля се. 569 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но нека проверим. 569. Нека гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Бъч 19 за против, въздържали се, отхвърля се. 570 за, против, въздържали се, приема се. МВ-33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. 547 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 591 и изменение 592, които са идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30. За, против, въздържали сте, приема се. 628 изменение. Ще трябва да прехвърлите няколко страници в този случай. 628. Малко по-нататък е. За, против, въздържали се, отхвърля се. 626 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим с електронно гласуване 626 изменения. 626. Моля гласувайте. Против. Въздържали се. Не, все пак ще проверим електронно. Моля гласувайте. 626. Край на гласуването. Отхвърля се. 627 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се. 630 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бъч 27 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Бъч 28 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 636 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. РГ 78 за. На две части ще гласуваме. Първата част за, против, въздържали се, приема се. И втората част за, против, въздържали се. Нека все пак да проверим. Втората част на Реджи 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 10 приема се. 632 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 е оттеглено, 634 за, против, въздържали се, приема се. 633 за, против, въздържали се, приема се. 635 за, против, въздържали се, приема се. NV42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 639, 640, 641 ще ги гласуваме блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 79 за, против, въздържали се, приема се. 642 и 43 за, против, въздържали се, приема се. Агри 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 644 и 45 за, против, въздържали се, приема се. 463 е оттеглено, МВ43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 647 е оттеглено, NV44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 80 за, против, въздържали се, приема се. 649 за, против, въздържали се, отхвърля се. 650 за, против, въздържали се, отхвърля се. 651, 656 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 26 за, 56 е, за, против, въздържали се, приема се. МВ 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 654 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 81 за, против, въздържали се, приема се. 657 за, против, въздържали се, приема се. 658 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявайте, приема се. Реджи 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6, 5, 9 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се 17 на 9. 663 за, против, въздържали се, приема се. 664 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестстотин нека пак да проверим. За. Малко по-различно изглеждат нещата. Против. Въздържали се. Приема се. 665. Извинявайте. 665. Минаваме на Реджи 83 за, против, въздържали се, приема се. 669 и 670 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 84 за, против, въздържали се, приема се. 673 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-46 и Агри-36 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 85 за, против, въздържали се, приема се. 675 за, против, въздържали се, приема се. 676, 47, МВ 47 и Агри 37 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим. 676 до Агри 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 16 на 9 гласа. МВ-48 и Агри-38 за, против, въздържали се, приемат се. 682 МВ-49, Агри-39 идентични за, против, въздържали се, приемат се.

682 сме. Не. 681 е паднал. Добре, в момента гласуваме по 682 за, против, въздържали се. Приема се МВ 50 и 683 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бъч 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 684, 685, 686, Бъч 30 и МВ51 за, против, въздържали се, приемат се. 688, 689, 690, Бъч 31 и МВ52 за, против, въздържали се, приемат се. 689, 693. 694, 695, Бъч 32 и МВ 53. За, против, въздържали се, приемат се. Агри 40 за, против, въздържали се, приема се. Председателката, извинявам се. Агри 40 не се приема. Гласуваме 697, 698, 699, Бъч 33 и МВ 54 за, против, въздържали се, приемат. Бъч 34, МВ 55, 701, 702 703 за, против, въздържали се, приемат се. 705 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 1 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. 170 и 171 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Емпл 8 за, против, въздържали се, приема се. МВ 4 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 7 за, против, въздържали се. Мисля, че го приехме, но нека да проверим, за да сме сигурни. Моля, гласувайте. Агри 7.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 Агри 9 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Агри 9. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 221 и 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се. Отхвърлят се 221 и 222 и затова ми преминахме към 223. За, против, въздържали се, приема се. Реджи 13. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. Най-долу на страницата компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 19 и 20 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приемат се. 240 за, против, въздържали се, приемат се. МПЛ 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 бис за, против, въздържали се, приема се. NV7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 17 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 23 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 20 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 24 за, против, въздържали се, приема се. Речи 23 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, извинявайте, Реджи 24 гласуваме сега на следващата страница и Агри 15 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 25 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. МВ10. Извинявайте, Реджи 26 гласуваме сега. За, против, въздържали се, приема се. Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ11 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 288, 289 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 28 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Агри 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 292 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 294 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, приема се. МВ12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бъч 2 за, против, въздържали се. Моля, нека проверим. Бъч 2. Край на гласуването. 12 Приема се с 15 на 12. Бъч 3 за, против, въздържали се. Нека проверим отново бъч 3. Край на гласуването. 15 на 12. Отново същото. Бъч 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бъч 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Apple 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 не. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. И с това стигаме до гласуването. Крайното гласуване, моля гласувайте електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 3 против, 5 въздържали се. С голямо мнозинство се приема. Поздравления за докладчика. Чудесна работа! Сега трябва да гласуваме за мандата на комисията. Нека го направим електронно. Сугане. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. 18 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. И това бе прието. Поздравления и то сърдечни. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und das konzentrierte... Благодаря ви за вашата помощ. Бяхте максимално концентрирани, обаче това не е краят. Все още имаме няколко гласувания, които предстоят. Преминаваме към точка 5 от дневния ред – проект на становище във връзка с Европейския семестър за координация на економическите политики, аспекти свързани с заедостта и социалната сфера. Джули Уорд е докладчик. Искате ли да кажете нещо на този етап, Джули? Uh, well, briefly, just to... Накратко, искам само да кажа благодаря на колегите за работата им под това становище. Беше много полезно да се запознаем с истинските цифри, да ги проучим, да откроим тенденциите и да разберем защо някои хора изпадат от обществото. Опитали сме се да бъдем максимално приобщаващи. Е, много хора нямат възможност за достъпа до образование, за обучение, за е,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 Край на гласуването. 16 гласа против, 9 за, отхвърлят се. Компромис 2 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 18 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 71 за, против. Въздържали се,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 е, членовете са били уведомени за това с електронна почта. Е, давам думата на вносителя на изменението да го прочете накратко. Благодаря ви много. Подлагам на гласуване е, идеята да заменим мигранти с кандидати за статут на беженец или лица търсещи убежище. Смятам, че това е по-точно. Моля да гласувате за така внесеното устно изменение. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Всъщност устното изменение не е чак толкова обхватно, както 41. За това предлагам най-напред да гласуваме 41. Ако то не се приеме, тогава ще вземем предвид вашето устно изменение, евентуално ще го гласуваме. На тази основа някой има ли възражения срещу устното изменение? Не, явно не. В такъв случай ще гласуваме изменение 41. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Изменение 41. Проверяваме електронно как сме гласували за изменение 41. Начално електронното гласуване. Значи първо гласуваме изменение 41. Ако то не бъде прието, ще вземем предвид и ще подложим на гласуване устното изменение. Такава е процедурата. Край на гласуването по изменение 41. 15 гласа за, 8 против. Това означава, че 41-во изменение е прието и устното изменение губи предмета си. 38-о изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 и 44 за, против, въздържали се, Отхвърлят се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Нека проверим чрез електронен вод. Изменение 64. Начало на електронното гласуване. Geschlossen. Край на електронното гласуване. 13 срещу 10 гласа. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега направо преминаваме към окончателното гласуване по проекта на становище, начало на електронното гласуване. Гешлесен. Край на електронното гласуване. 19 гласа за, 4 против, 2 въздържали се бих казала, че в случая е на лице голямо мнозинство за поздравление за докладчика. Преминаваме към точка 6. Проекта на становище по собствена инициатива за плурализма на медиите и медийната свобода в Европейския съюз. Желая ли докладчикът да каже нещо по въпроса? Съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите, които свършиха чудесна работа. Темата е много важна. Особено в епохата на новините Менте. Благодаря. Нека преминем към гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, долу на страницата. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 14 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Нека проверим как сме гласували в този случай. Изменение 22. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване.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 Опасявам се. Нека проверим как сме гласували по електронен път. Първа част на изменение 40. Начало на електронното гласуване. Geschlossen. Край на гласуването. 23. А, не, не. Я, нямало никакви против. Ням, не мога да повярвам. Втора част за, против, Въздържали се. Приема се. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се е отхвърля, но нека проверим за всеки случай. Подлагаме на електронно гласуване изменение 50, начало на гласуването.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 не. Изменение 70-то. За. Против. Въз... Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Тоест, изменение 80-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11.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 87 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че бе прието, но нека проверим. Начало на електронното гласуване е по изменение 87, просто за да сме сигурни. Geschlossen. Край на електронното гласуване. 20 гласа за, Два против. Приема се. Дали е удобно да вдигате ръка малко по-високо? Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. 91. За, против, въздържали се, приема се. 93. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване електронно. Начало на електронното гласуване. Geschlossen. Окончателното гласуване приключва. 22 гласа за, няма против, само двама въздържали се. Невероятен резултат. Поздравления за докладчика. Боже Господи! Uh, не знам дали след това гласуване ще бъда същия човек. Благодаря за това, че бяхте така концентрирани. Благодаря ви, благодаря ви искрено. Сега се връщаме към обичайните си разисквания. Стигнали сме до точка 7 от дневния ред. Доклад по собствена инициатива за модернизиране на образованието в Европейския съюз. Това е тема с огромно значение за нас. Е, след като решихме да работим по този доклад по собствена инициатива, е, той сякаш е, придоби свой собствен живот невероятен брой съобщения на комисията се появиха над бял свят и те бяха взети предвид в работата върху доклада. Кристина Либацка имаше доста тежка задача в тази връзка. Quick and quiet. Може ли да пазите тишина? Все още имаме работа. Kein von wenigen. Образованието не е привилегия ограничена за малцина. Тя е право на човека и фундаментален стълб на нашето общество. Много се радвам, че и комисията най-сетне го признава. В Европейския съюз трябва да се обръща повече внимание на образованието. Повече да обръщаме внимание на образованието, отколкото в миналото е необходимо. Вярно е, че сферата е от компетентността на държавите членки, но става дума за стратегическа област и за това е редно ние като парламент да имаме становище. Кристина, давам ти думата да представиш своя доклад. Кристина, а след това ще преминем към дискусията. Преводничонца, A ja chciałabym przede wszystkim Благодаря ви, госпожо председател. Искам преди всичко да благодаря на колегите си за взаимодействието ни до момента. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на политическите съветници в секретарията на комисията ни, благодаря на комисията и на неправителствените организации. Благодаря най-сърдечно и на моята асистентка. Работата й е безценна. Съгласна съм с онова, което казахте, госпожо председател. С задоволство отбелязвам, че комисията до сега не е излизала с толкова много съобщения, посветени на сферата на образованието. Трябва да отдадем дължимото на комисията в това отношение, тъй като образованието се нареди сред политическите и приоритети. Европейският парламент трябва да изиграе водеща роля. Не би трябвало точките посветени на образованието да са последни в дневния ни ред. Имах ограничение за обема на този доклад, ограничение от 7000 знака. Това първоначално ми се струваше невъзможно, поради което и изготвих 100 изменения. Тези изменения допълват предложеното от комисията. Моля колегите да се запознаят с тези изменения и евентуално да ги подкрепят. По самия доклад разделих го на три части, или по-скоро мотивите ми бяха три. До момента се смяташе, че училището е единственото място, където може да се придобият знания. Но към момента разполагаме с толкова много различни източници на информация, че можем да говорим по-общо за образователно пространство. В рамките на това образователно пространство, според мен обаче, училището трябва да запази своята привлекателност, да си остане най-надежният източник на знания и информация. Вторият важен момент е, че задачата на образователната система е да образова хора, човешки същества, а не само бъдещи работници. Хората трябва да се развиват като граждани, като бъдеща част от отделните общества. Третият момент е свързан с сигурността. За отделните държави е важна сигурността, поради което се сключват спогодби в областта на отбраната, инвестира се в въоръжения. Трябва да гледаме и на образованието като фактор, допринасящ за сигурността. Трябва да се сключи цивилизационно съглашение и да се инвестират необходимите средства. В доклада посочвам особено голямото значение на образованието за економическия растеж и развитието на обществото. Отбелязвам също така и промените в образователната сфера и предизвикателствата, пред които сме изправени на различни етапи от образованието си. Много е важна и ролята на преподавателите. Без преподаватели не може да има образование. Изтъквам също и колко е важно комисията да излиза с препоръки, както към държавите членки, така и към всички занимаващи се с образование. Няколко думи по същество за образованието. Изключително важно е образованието в предучилищна възраст, тъй като на този етап се поставя основата за по-нататъчното развитие на детето. Трябва да подходим цялостно към образованието. Достъпът до него трябва да е всеобщ. Освен това, много е важна и ролята на преподавателите, тъй като те прививат у детето любов към учението. Училищата трябва, освен това, да се превърнат в центрове за творческо мислене. В днешната епоха не бива да залагаме единствено на механичното освояване и възпроизвеждане на знания. Трябва да се насърчава по-творческият подход. Затова трябва да проявим и повече смелост. В доклада поставям силен акцент също така върху използването на съвременните технологии с цел индивидуализиране на образователния процес и максимално насърчаване на потенциала на младежите. Освен това, обръщам внимание на необходимостта от промяна в учебните програми. Трябва да се обърне много повече внимание на преподавателите, освен това. Важно е да се постигне ефект на полезното взаимодействие, за да можем да се възползваме както от съвременните технологии, така и от ангажираността и опита на преподавателите. Няколко думи за висшето образование. Висшето образование е основен фактор за конкурентоспособността и економическото развитие. В доклада отдавам голямо значение на така наречения триъгълник от образование, знание и научно-изследователска дейност трябва дидактиката, методиката на обучението да се обвърже с научно-изследователската дейност. При това е необходима повече гъвкавост. Трябва да се признае неформалното и самостоятелното учене. Необходимо е също да се гарантира и мобилност, но от мобилността няма никакъв смисъл, ако не се признават взаимно придобитите квалификации и образователни степени. А що се отнася до висшето образование, не може там методиката на преподаването да не е на същото ниво, на което и научно-изследователската дейност и обратното. И накрая няколко думи за преподавателите. Ясно е, че нищо няма да се промени, ако не се промени и системата за обучение на бъдещи преподаватели. Придобиването на академична, академични познания е важно за бъдещите преподаватели, но освен това тези хора трябва да имат и призвание. да имат способност като преподаватели. За това трябва да се заложи на практическото обучение на бъдещите преподаватели. Те трябва още докато се учат да могат да си отговорят на въпроса дали наистина ще са в състояние да преподават. Трябва да се промени също така статутът на преподавателската професия. Освен това, учениците трябва да получават и помощ с оглед на по-нататъчното си кариерно развитие. Благодаря ви за съвместната ни работа до момента. Моля да подкрепите внесените изменения. С компетенции по този доклад разполагат както нашата комисия, така и комисията по заетост. Компетенциите ни са споделени. С становище е излязла и комисията по въпросите на жените. Благодаря ви. Благодаря ви. Наистина много е обстоен докладът, за това и ви дадох малко повече време, за да се изкажете. Пристъпваме към разискванията. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля да се вмествате в рамките най-много по на две минути. Госпожа Бошкор. Благодаря ви. Благодаря сърдечно на госпожа Либацка за много добрия доклад. Благодаря и за обстойния текст. Текстът според мен е отличен. Няма кой знае какво да се добави към него. Съгласни сме с структурата, която е избрала колегата, тъй като в текста се засягат всички аспект, аспекти, свързани с образованието. Особено се радвам, че е поставено ударението върху образованието в ранна детска възраст. Документът бе изготвен и след интензивни допитвания до заинтересованите страни което също ме радва. Няма еднозначно решение, според мен. Няма решение, което да сработи във всички държави членки. Но е много важно да се споделят и възприемат най-добрите практики. Това е изключително важно в сферата на образованието. Така, ще може да се постигне напредък при модернизирането на образованието, при развитието на младеща и економиката. Личностното развитие на учащите се ще допринесе и за изграждането на отговорни граждани, които са по-уверени в себе си, освен това, в средното образование е много важно да се работи с родителите, местните и регионални общности, както и младежките организации също трябва да участват в това взаимодействие. Внесени са 100 изменения, приемам много от тях и ще ги подкрепя. Докладът може да бъде и допълнен, според мен. Трябва да се постави по-силен акцент върху обучението на бъдещи преподаватели, върху ролята на семействата, както и върху обучението на роден език. Ще внеса изменения по тези въпроси. Благодаря ви. Преминаваме към господин Сернаджото. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравявам докладчицата. Много е важен изготвеният от нея текст. В настоящия момент не можем да се справим с всички пречки, но е важно да започне процес на размисъл по въпросите на образованието. Много е важно образованието в ранна детска възраст. От тук трябва да започнем. Внесено е изменение 57, което според мен е много интересно. Тук се визира ключовата роля, която могат да изиграят родителите. във връзка с избора на образование. Семействата правят този избор. И то е от ключово значение. Ако започнем работа на ниво семейства, то може да се подобри и състоянието на държавите като цяло. Изключително важно е да се работи с семействата. Изборът на образование не бива да зависи от финансовото положение, в което се намират семействата. Правото на образование е същото като правото на здравеопазване. Ще внесем изменения, в които ще посочим, че правата на децата, на младежите, право на децата, на младежите и на възрастните хора е да са колкото се може по-образовани, Важно е също така да се образоват бъдещи граждани. Не може да мислим само за за образованието само от гледна точка на заетостта. Отлична работа е свършила колегата, поздравявам я, споделяме основните идеи в доклада, така че измененията ни по-скоро ще са само допълващи. Кристина Ливашка. Госпожа Хименес Барбат. Благодаря на госпожа Либацка. Наистина установихме отлично взаимодействие. Тя проявяваше голяма готовност да възприеме предложенията ни. Лесно се работеше с нея. Споделяме немалко идеи с докладчицата. Според нас образованието е от изключителна важност. Разбира се, с прерогативи в тази област разполагат държавите членки, но това не означава, че Европейският съюз не бива да взема образованието на сериозно. Качественото образование е важно с оглед на създаването на една силна, стабилна Европа. Образованието може да подсили демократичните системи, да допринесе за борбата срещу бедността и социалната изолация. За целта Европейският съюз трябва да постави акцента върху преподавателите, върху увеличаването на техния капацитет и тяхното обучение. Това е важно, защото трябва да насърчаваме развитието на талантите на младите хора. Ако искаме да има качествено образование, трябва да имаме предвид, че не всички учащи се са еднакви. Трябва да подходим индивидуално към всеки учащ се, за да може той да развие своя талант и своя капацитет трябва да се възползваме от потенциала на учащите се в Европа, тъй като Живеем в много конкурентна среда. Живеем в епохата на така наречените фалшиви новини. Много е трудно хората да реагират на подобни новини, но ако още от самото начало децата биват приучавани да мислят критично, то ще им е по-лесно да се справят. Освен това, предлаганите умения трябва да съответстват и на уменията, които се търсят на пазара на труда. Трябва да направим всичко възможно за постигането на тази цел. Благодаря, Курцио Малтез. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Либацка. Тя се справи чудесно и работата е наистина с високо качество. Въпросът за модернизирането на образованието през последните няколко години като че ли остана малко по-назад. Доклада подчертава по какъв начин образованието трябва да изгражда граждани, а не просто работници и потребители. Тази идея се споделяше широко преди няколко десетилетия и е част от всички основни европейски конституции. През последните години модернизацията се разглежда като някакъв вид вулгарна форма на манипулация на старата училищна система, вместо да се изграждат критично мислещи граждани. Мисля, че трябва да се върнем към нашите конституционални ценности и това се усеща в този доклад. Образованието определено трябва да бъде модернизирано, иначе то ще бъде задминато от технологичната революция. Мисля, че подхода, който е предприят, е правилен. Ние сме представили няколко наброя изменения. В тях се говори за интеграция, беженци и критично и творческо мислене. Медийната грамотност, това също е от огромно значение – особено ако искаме да имаме информирани граждани. Благодаря. Докладчицата Сянка, искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Този доклад е, трябва да бъде новаторски, но възпроизвежда старите клишета, които доведоха до главоломното спадане на Европейския съюз в международните класификации. Всъщност, е, ние е, не сме е, с добра репутация в тази област, защото няма интерактивни методи, насърчава се ученето на изуст, зубрането, изоставаме от Япония, от Китай и всъщност другите държави са е много по-напред, отколкото някои държави членки на Европейския съюз. Финландия е посочена като пример в класациите, обаче тя е спаднала от 12 на 15 място в класацията ПИЗА. Има навлизане на нови технологии, има навлизане и на мигранти и това се отразява. Искам да ви кажа, че а, преди 25 години във Франция а, се опитаха да забранят а, на децата да учат а, а, наизуст таблицата за умножение и само за 3-4 години се оказа, че тези деца нищо не могат да правят, не могат да смятат на ум. Така се наложи а, да се върнем назад и а, да учим децата на таблицата за умножение, при положение, че те бяха стигнали доста напред в образованието си. Е, всъщност е, не са точно интерактивните методи и приема на е, мигранти, които ще ни позволят да напреднем в сферата на образованието, а връщането в класните стаи и връщането към класиката в образованието. Всъщност, мисля, че на този етап ние правим грешка. Ще се опитам да е, внеса изменения, въпреки че те сигурно няма да бъдат прияти радушно, както обичайно става с моите изменения. Благодаря. Преди да пристъпим към по-нататъчните изказвания, с най-голямо удоволствие ще приветствам с добре дошли група посетители. Става дума за 13 посетители от региона Абруцо. Те са от различни общини в Абруцо. Нашите гости са тук по покана на Масимо Паолучи, колегата ни от Италия. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Надявам се, че ще чуете нещо интересно, което да ви е после и полезно в Южна Италия. Преминаваме към по-нататъчните изказвания. Господин Звер, моля, най-много две минути. Уважаема госпожо председател, искам да благодаря на госпожа Либацка за чудесната работа, която е свършила по доклада. Искам да благодаря на нея и на докладчиците в Сянка, както и на докладчицата от нашата група, госпожа Боцка. През последните години Европейската комисия излезе с няколко документа във връзка с модернизацията на образованието в Европейския съюз. Например, подновената програма за висше образование, инвестициите в Европа, нови умения за нова Европа и така нататък. Това има и важна роля в Бялата книга на Европейската комисия за бъдещето на Европа. Споменава се, че добрата образователна система е основа за добро сътрудничество в Европа, добро развитие, економически растеж на демократичните общества. Новите политики в тази област имаха успех през последните години. Намираме се на добро място можем да постигнем целта 40% от младежите да имат висше образование до 2020 година. Изглежда обаче, че образователни системи в Европейския съюз са изправени пред сериозни предизвикателства. Една от тях е несъответствието между умения, които имат студентите и тези, които се търсят. Много от учащите се приключват образованието си с недобри умения или такива, които не са приложими, да речем, те нямат умения за разрешаване на проблеми. Също така нямаме добра връзка висши учебни заведения бизнес, което би могло да доведе до иновации в економиката. Поради тази причина европейското образование силно се нуждае от допълнителна модернизация и това обхваща всички етапи. От начално и образование, образование в детската градина до висше образование. Искаме нашите училища да бъдат най-атрактивни. Искаме традиционните форми на обучение и традиционните места за получаване на образование да бъдат допълнени от модерните технологии, както изтъква докладчицата в своя проект доклад. Това може да стане с помощта на много процеси и консолидация, а както и докладчицата предлага, със създаване на европейска зона за европейските училища. Е, Госпожа Шойдрова. Děkuji. Já bych chtěla především е, ocenit ту справу нашей kolegyně Kristiny Либачке. Я musím říct, že е výborná, komplexní. Благодаря много. Струва ми се, че доклада на колегата е изключително добър. Той е много комплексен и покрива много теми. Мисля, че Европейската комисия трябва да го разгледа внимателно, след като бъде прият. Мога да подходя и малко критично, обаче мисля, че е важно колегата да наблегне на това колко са важни училищата, колко са важни и учителите – в точки от 13 до 16, в които се говори за училищното образование, струва ми се, трябва да разгледаме и поетите от комисията ангажименти за подобряване на професионалното обучение. Нашия колега спомена програмата за нови умения. Тя е спомената и в доклада, но не е ясно до каква степен тези изисквания са необходими на комисията. Затова подхождам леко критично. Същото се отнася и до висшето образование. Програмата за нови умения трябва да е инструмент за оценка и трябва да разработва инструменти за оценка на висшето образование. Вместо това обаче виждаме подход, за признаване на квалификациите, придобити в университета. Това е тясно свързано и с процеса от Болоня. Трябва първо да го задълбочим и консолидираме, защото той не е еднакво консолидиран във всички държави членки. Има още един процес, който в момента се разработва от комисията паралелно и ние не сме напълно наясно какви инструменти трябва да се използват. Много съм благодарна за свършната от докладчицата работа. Мисля, че с това отправя предизвикателство към комисията. Давам думата на следващия колега за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Кристина за документа. Категорично тук са положени много усилия да бъдат отчетени всякакви бъдещи предизвикателства. Защо се изказвам? Мисля, че е много трудно всичко, което е включено в този доклад, да бъде вместено в 7000 знака. Става дума за много малко пространство, обширна тематика. Това е действително голяма трудност. Ще има и изменения, това бе споменато. Мисля, че би било своевременно, така както призова и председателката, да обърнем по-голямо внимание на образованието в училищата. И тук парламентът да се заеме по-сериозно с темата. Важно е най-напред да се навлезе в подробности, да се анализира задълбочено проблематиката – така че е, да можем е, да формулираме надлежно препоръките, които да бъдат включени в документа на Кристина. Движението на студентите, учебните планове и програми са важни елементи. Също така обаче е важно и професионалното образование – когато говорим за пазара на труда, трябва да знаем какви умения са необходими там. Не сме сигурни, че знаем как ще изглежда точно бъдещето. И затова в областта на образованието най-важно е да има хуманистичен подход. Кристина го е посочила. Не зная дали тук става дума за грешка в превода, може би, или за някакво недоразумение. Ранно образование в детска възраст или образованието в ранна детска възраст. Тук какво имаме предвид? От 0 е, до 6 годишна възраст, е, този възрастов сегмент или ранното образование преди училище. Е, мисля, че това трябва да бъде уточнено. Мисля, че ние ще обърнем внимание на това в нашите изменения. Благодаря. Преди да дам думата отново на докладчика, искам да позволя да се изкаже комисията господин Михаил Тач. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на останалите за коментарите им. бе посочено, че комисията си е поставила нови, по-амбициозни цели. Винаги сме отдавали значение на образованието, но сега сме наясно, че в рамките на компетенциите, с които разполагаме, трябва да предприемем повече, да не оставяме единствено на държавите членки да предприемат мерки. Образованието е важно за целия Европейски съюз. Важно е младите хора да имат шансове, да има социален и економически напредък. Образованието допринася също така и за взаимно разбирателство, за опознаването на други култури, с което повишава и единението, допринася за европейската идентичност и за европейската култура. Искаме да постигнем напредък във всички тези области, за това и ви благодаря за доклада. Можем да постигнем немалко по програми като Еразъм. В момента се водят разискванията по Еразъм. Може и в много други области да се постигне нещо по същество. Няколко думи. Първо за образованието в ранна детска възраст. То е изключително важно. Изключително е важно да има качествено такова. Европейското образователно пространство предполага не само мобилно сигурност. То предполага и повсеместна гаранция за качествено образование. Няма противоречие между висококачественото образование в ранна детска възраст и при признаването на изключително важната роля на семействата. В днешно време семействата в голяма степен изискват високо качество на образованието. Към нас е бил отправен упрек, че изместваме на страни семействата, като настояваме за добро образование в ранна детска възраст. Но двете неща, според мен, не си противоречат, дори напротив. По въпроса за образованието, обучението на бъдещи преподаватели, преработихме преди време препоръката си за ключовите компетентности. Тук правим разлика между основните и ключовите компетентности. Накрая няколко думи за европейското образователно пространство. Какво представлява то? Госпожа Шойдрова говори за процеса от Болония, например. Не сме удовлетворени от напредъка, постигнат по този процес. От дълги години вече продължава взаимодействието по процеса от Болония, но продължава да има проблеми с признаването на придобити образователни степени във висшето образование. Затова и обмисляме възможности за решаването на проблема в бъдеще. Не е допустимо в днешно време младите хора да не могат да се движат свободно в цяла Европа. Процесът на работа по този въпрос продължава. Още веднъж ви благодаря във връзка с това за доклада. Благодаря ви. Кристина, давам ти още веднъж думата. Опитай се да се вместиш в две минути. Благодаря. Благодаря за всички коментари. Ще се спра върху три момента. Първо, образованието е триъгълник, включващ три фактора – училището, децата и преподавателите. Това трябва да се взема предвид на всички етапи на образователния процес. Разбира се, че няма да изтласкаме настрани семействата – Политиката в областта на образованието не е общностна политика. Тя спада към прерогативите на държавите членки. Но вижте, например, какви успехи са постигнати по общоевропейски програми като Еразъм. До какъв положителен ефект води обменът. Говорим за модернизирането на системата, но всъщност имаме предвид обмен между учители, между преподаватели, обмен на най-добри практики за да се поддържат възможно най-високи стандарти в европейското образование. Немалко колеги казаха, че има големи разлики между отделните преподаватели или отделните учащи се. Това е вярно. За това и трябва да се индивидуализира образователният процес. Обръщам внимание на това в доклада. Във внесените от мен изменения се визират и много детайли, включително и много моменти, които се упоменават в текстовете на комисията. Не можахме да включим в доклада всичко съдържащо се в документите на комисията. Много се радвам, че смятате, че в доклада уж се съдържа нещо ново, но всъщност няма нищо ново. Да, така е. Но не може съвременните технологии изцяло да заменят преподавателите. Нека използваме съвременните технологии, но запазим духа на античността. Отношенията преподавател-учащ. Благодаря. Успех при по-нататъчната ви работа по доклада. Крайният срок за внасяне на измененията е 28 февруари, 14 часа. В комисията тук ще гласуваме на 25 април. През месец юни вероятно ще се гласува в пленарната зала. Благодаря ви, пожелавам ви още веднъж успех при по-нататъчната ви работа по този, според мен, важен доклад. Преминаваме към Следващия доклад става дума за прилагането на стратегията на Европейския съюз за младеща. Докладчик е Ейдер Гардия Сабал Рубиал. Първо ще дам думата на Ейдер и след това ще пристъпим към дискусия. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, ще ви запозная с доклада относно прилагането на стратегията на Европейския съюз за младеща, така наречената стратегия за младеща. Най-голямото ни предизвикателство за в бъдеще е да гарантираме, защото хоризонталната политика за младеща да стане един от приоритетите на Европейския съюз. В момента обсъждаме финансови рамки, е, и приоритети за бъдещето съвместно. И имаме някои много сериозни разходни пера. Отбрана, околна среда, научни изследвания. За сега политиката за младеща не е хоризонтална. По-скоро говорим за програми свързани с младеща. Еразъм плюс инициативата за младежката заетост. Мисля, че голям недостатък това, че Европейският съюз все още не е отчел хоризонталният характер на сферата на младеща. Тук се нуждаем и от хоризонтален подход, съответно, както на теория, така и на практика. Струва ми се, че всичко, което говорим, трябва да бъде отразено в стратегиите за едните години. И в тази връзка ние сме структурирали доклада в пет раздела, като се опитваме да предложим на основата на стратегията, която сега съществува, действия за бъдещето. Може би най-положителната страна на тази стратегия е, че тя зададе много солидна основа за сътрудничество и общи цели за конкретни програми, както и възможности за е, структуриран диалог по отношение на младите хора. Също така положително е, че има много общ характер стратегията. Необходими са ни индикатори, показатели, е, чрез които да измерваме нейното отражение. Сред, елементите, които бих е, желал е, да откроя, са гласът и участието на младите хора в изработването на всичко, което ги засяга, включително стратегията. Значи младежките организации, всички субекти, които имат отношение към политиката за младеща, трябва да участват в изработването, в оценката и в изпълнението на политиките за младеща чрез различни средства и инструменти. Също така струва ми се, че обществените органи, държавни и общински, трябва да привличат към своите действия младежи, за да се чувстват те са причастни към всичко, което става в обществото. Е, от основно значение е заетостта, разбира се. Знаете, че безработицата сред младежите спада, но все още остава твърде висока. Е, младите хора са далеч по-уязвими от безработица, отколкото от други сегменти на обществото. И това въжи за редица економически отрасли. В доклада се опитваме да обърнем внимание на този сериозен проблем. Опитваме се да подчертаем колко важно е на младите хора да бъдат предлагани качествени работни места, както и да подчертаем, че Младежите също като всички останали имат социални и трудови права, нещо за което в момента не се мисли достатъчно. Друг важен аспект на работата с младежите, разбира се, е образованието. Току-що проведохме много задълбочена дискусия във връзка с други доклади, така че няма да навлизам в подробности, но образованието несъмнено е е, един от основните стълбове на политиката за младеща. Другият основен стълб е заетостта. И при изпълнението на стратегията това се отчита. Много е интересно да се чуе какво мислят и другите комисии за това, което работим по този доклад, защото в крайна сметка работата с младеща не означава само образование и заетост. Младежите имат отношение към много области на обществения живот. Споменали сме така наречената младежка гаранция, чиято цел е да гарантира равни възможности на всички. Също така говорим за насърчаване на чувството за гражданска принадлежност, чрез което би трябвало младежите да бъдат изградени ценности като толерантност, търпимост, общи ценности. Необходимо е да се спомене е, турмоза в различни учебни заведения, също така психическото здраве. Младежите често пъти са жертва на прекомерен стрес и не съумяват да се справят с него. Трябва да им помагаме да излизат от подобни ситуации. Това е нещо, което създава все по-големи опасения у нас, възрастните. Култура, насилие, радикализация, расизъм, отхвърлянето на другояче мислещите, това също е част от стратегията, която трябва да бъде допълнително осветлена. И най-сетне финансирането. В момента е, ние разсъждаваме върху многогодишната финансова рамка и за това кое ще финансираме с приоритет през идните години. Мисля, че политиката за младеща и програмите за младеща – не се нуждаят от защита. Резултатите, които сме постигнали, са красноречиви, достатъчно красноречиви. Призоваваме, защото Еразъм, младежката гаранция, творческа Европа, Европейският доброволен, доброволчески корпус да получат достатъчно финансиране. Ако искаме, например, корпусът да заработи, както и да се нарича, той ще се нуждае от по-сериозно финансиране. Направих кратко резюме. Естествено и при нас докладът е ограничен от към обем. Просто ви дадох представа за идеите, които смятам да вложа в него. Ще бъда благодарна за всички предложения за неговото усъвършенстване и за предложения за допълването му. Благодаря. Благодаря, Идер. Нека сега преминем към изказванията на докладчиците в сянка. Господин Малинов, две минути. Благодаря ви. Най-напред искам да поздравя нашата колега за качествената работа, която вече е свършила. Тя е много добра основа за това, което ние ще направим от тук нататък. Също така, много ми допада начинът по който сте организирали проблематиката. Винаги е по-добре да има такава организация и да се работи глава по глава. Нека така се изразя. Искам да ви припомня, че това е първата оценка на стратегията на Европейския съюз за младеща след нейното приемане. И по тази причина ни е много трудно да извършим оценка на стратегия, която не е съпроводена от конкретни показатели. И тук, може би, е добре да кажем ясно, че се нуждаем от повече показатели, от повече аршини, спрямо които да измерваме успеха на стратегията. Зная, че когато стратегията бе пусната в обращение, мнозина бяха скептично настроени, тъй като е, при младеща си дават среща най-различни политики. Е, образование, заетост, спорт. беше изразен скептицизъм дали се нуждаем от специална стратегия за младеща. Оказа се, че съществуването и е нещо положително, защото на младежките организации се даде пространство, в което да работят. И е много важно да се извърши оценка не само на практическите резултати, с каквито все още не разполагаме като измерване, но е полезно и е, участниците да се чувстват съпричастни и да работят в така отреденото им пространство. Нещо, което те за сега отчитат. Искам специално да кажа, че Конкретните инициативи за младеща са едно нещо, а хоризонталните инициативи са нещо друго. Вярно, че е трудно да се направи разграничение между двете, но аз а, ще направя конкретно предложение в тази връзка и ще задам въпрос, т.е. 30 секунди ми трябват. гаранцията за децата хубаво ли е да се включва тук. Знае, че в момента тя е на последните етапи от разработването си. Според мен не е уместно включването и. Е, добре е да се чуят аргументите и на комисията в тази връзка. И от друга страна искам да подчертая един проблем, на който надявам се ще намерим решение. Мнозина младежи не биха се съгласили с идеята, за активно гражданство и по-широко участие а, като а, тежест. А, и в тази връзка трябва да се работи. Младите хора да не смятат участието в обществения живот като бреме, а като право и като поле за социална изява. Благодаря. Благодаря ви. Иска ми се да дам еднакви права на всички и всички да имат еднакви е, възможности за изказване. Давам думата на следващия докладчик Сянка. Да, благодаря. Госпожа Михелс, благодаря за този много добър, много критичен доклад. В него се заявява, че трябва да има сравнение между отделните държави членки, що се отнася до изпълнението на тази стратегия. Преди време проведохме много обстойно изслушване по тази тема. Тогава обсъдихме въпроса за незадължителния характер на целите, въпреки положителния опит натрупан до тук. Харесва ми, че в доклада има ясна препратка към политиките за строги бюджетни економии в държавите членки. Това трябва да се обвърже с макроекономическите условия за финансиране от бюджета на Европейския съюз. Тези условия, според мен, не са необходими регионалните и структурни фондове така не могат адекватно да финансират политиката за младеща и в областта на образованието. Освен това, ако искаме да имаме демократичен диалог, трябва да има повече предпоставки за това да се гарантира повече участие, включително и участие с помощта на цифровите технологии. На следващ етап не бива да се съсредоточаваме само върху малцинствата. Европейските общества трябва в бъдеще да са в по-голямо състояние да интегрират нови свои членове. Освен това, решаването на проблема с младежката безработица. Този проблем касае не само стратегията за младеща. Трябва тук да има показатели за дългосрочно наблюдение. Äh, Благодаря. Хелга Трюпел все още не се е върнала. Госпожа Билт, ако желая да се изкаже. Äh, les solutions que vous proposez, äh, je les trouve un peu, euh, comment dirais-je, Благодаря трябва да ви кажа, че във всичко пропадаме. Най-напред по отношение на младите. За първи път от края на Втората световна война те рискуват да живеят по-зле от родителите си. Проблемът не е да намерите първа работа, е, да бъдете доброволец. Е, не трябва да е, бъдем наивни. Всички тези програми са откъснати от света на труда. Е, трябва да се излезе от е, порочния кръг е, на образование, работа, връщане при мама и татко. Във Франция стабилно младите намират работа около 30 години. 5-6 години безполезно пропиляват в стажове, в доброволческа работа и остават при родителите си чак до 40 годишна възраст. Мога да цитирам конкретни примери. Когато бях млада, най-много се акцентираше върху чиракуването. Това е нещо изключително важно. То позволява и на органи като нашата комисия да поработят върху разликите между държавите членки, върху спецификите в тях и а, особеностите на техните образователни системи. Хубаво е младите да могат да поемат това, което са умеели родителите им, техните баби и дядовци и да го доразвиват. Е, освен това, не бива да забравяме, че в състояние на свободно падане е ръждаемостта е, в е, Европа. Нашето нашите младежи заслужават истинско място в обществото, а не трохите, които им подхвърлям. Иначе всеки път само ги разочароваме. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Поглеждам към представителката на комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата и на докладчиците ви сянка. Радвам се, че парламентът провежда тези дебати. Радвам се, че сте посветили точка от дневния си ред на бъдещето на младеща. И ние смятаме, че въпросът е много важен. Разискванията по него се провеждат своевременно, тъй като знаете, че сме в процес на размисъл по подновяването на Европейската стратегия за младеща. Този процес се вписва и в процеса на обсъждане на следващата многогодишна финансова рамка. Съгласни сме с вас за това, че има някои много важни теми, като например участието на младите хора в демократичното вземане на решения, съпричастността им към гражданското общество и активното гражданство, както и въпроси важни за младите хора, като например заетостта и други. Какво мога да кажа на този етап? Бяха направени някои коментари за използването на показатели с цел измерване на резултатите от стратегията. В момента работим по доклада за младеща, който ще бъде публикуван заедно с доклада ни за подновяването на стратегията за младеща тази пролет. В този текст предлагаме четири различни показателя – освен това ще направим оценка на стратегията и с помощта на държавите членки. Докладите, изготвени от държавите членки, вече са публикувани онлайн. Те представляват една добра възможност да се запознаем с опита на държавите членки по стратегията до момента. Миналата година през пролета публикувахме резултати от е, оценката си. Няма да се спирам подробно върху тях, но в този текст се предлагат редица конкретни мерки. Миналата година бе обявена от нас като година на слушането. За нас са важни не само показателите, измерването на резултатите. Важно е да се вслушаме и в заинтересованите страни, и най-вече в младите хора, затова и миналата година проведохме редица прояви, в това число и конференция с участието на младеща, която се проведе през месец май в Брюксел. форумът на младеща и неговите представители решиха да започнат структуриран диалог с вземащите решения за бъдещето на стратегията за младеща. Този диалог със сигурност ще е много полезен в по-общия контекст на разискванията. Разполагаме вече с немалко факти, материали и становища, които ще бъдат използвани при оценката на стратегията до момента и оценката на това, на какво трябва да обърнем повече внимание в бъдеще. Благодаря. Силвия Коста, моля да бъдете кратка. Благодаря. Не стана много ясно, извинявам се, че искам да взема думата. Благодаря на докладчицата. Според мен възприятият от нея подход е добър. Своевременни са и разискванията по въпроса. През 2017 година бяха проведени едно изслушване и една конференция посветена на младеща. Обсъжда се в момента също така и подновяването на Европейската стратегия за младеща. За това са и своевременни разискванията днес в комисията ни, особено като се има предвид и дискусията за следващата МФР. Би ми се искало в доклада да се изтъкнат младежките организации. Те са много важни с оглед на съпричастността на младежите като граждани на местно, регионално и национално равнище. Второ, много важно бе, че Младежкият форум изисква очредяването на координационна междуинституционална група в добавка към структурирания диалог с комисията. Така ще може да се постави по-силен акцент върху хоризонталните политики. Освен това, има искания и за създаването на платформа за предварителна и последваща оценка. В някои държави, като например Австрия, вече има такива платформи. И накрая, наистина важно е да помислим за заетостта, но тук в Комисията по култура не бива да забравяме, че и за неучещите и неработещите млади хора. Не бива толкова ясно да се разграничават компетенциите на отделните парламентарни комисии, тъй като в бъдеще образованието и обучението все повече ще вървят ръка за ръка. Трябва да има приемственост по отношение на образованието и социалното приобщаване. На съвета в Гьотеборг бе казано, че образованието е изключително важна предпоставка. Няколко думи за мигрантите. Този въпрос е много важен – по него работиха редица европейски кметове. С тях обсъдихме въпроса за затрудненията, които изпитват младите бежанци и мигранти, когато се установяват в Европа. Благодаря. Ейдер, давам ти думата за заключителни думи. Имаш около 3 минути. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря. Силвия, в края на изказването си каза, че не можем да направим ясно разграничение между отделните области и компетенции. Трябва да има повече приемственост по отношение на образованието. Младежката гаранция сега е на пилотен етап от изпълнението си, но тя е една добра възможност за даването на младите хора на един добър старт. Силвия говори и за участието на младите хора в работата на младежки организации в обществения живот. Някои искат да се занимават с подобна дейност, трябва да ги насърчим да го правят, но има и такива, които не го смятат за необходимо. В случая говорим за младеща, но можем да говорим и за много други възрастови групи. Много е важно хората да осъзнаят, че трябва да участват в вземането на решения на политическо ниво, на решения от значение за обществото. Трябва да създадем нещо като европейска съвест. Младите хора не толкова се чувстват изолирани, те по-скоро не усещат потребност да участват във всички тези процеси. Доволни са от живота си, такъв какъвто е. Мисля, че може би тук трябва да работим по-активно. Благодаря ви за коментарите. Очаквам предложенията на отделните политически групи. Едно пояснение. В началото на доклада казвам, че е важно да разчитаме на субектите в гражданското общество. като, например, младежките организации. Разговарях с немалко младежки организации. Оценката на стратегията, както и работата по този доклад, се основават на много интензивни такива контакти. Благодаря на младежките организации за техния принос. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за този много важен, доклад вие отправяте в него поглед към бъдещето на Европейската стратегия за младеща и очакванията ни за бъдещето. 2 март 11 часа е крайният срок за внасяне на измененията. Ще гласуваме тук на 25 април. Надяваме се през месец май да гласуваме по доклада в пленарната зала. Благодаря ви. Преминаваме към становище, становище по доклад по собствена инициатива. Става дума за седмия доклад на Европейската комисия за укрепване на економическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. Тук става дума най-вече за междинното извинете, средносрочното финансово планиране – Докладчик по становище колегата Дяконо. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. В края на този дебат ние най-вероятно ще чуем магическата дума почивка за обяд. Искам да направя едно уточнение – разглеждам писмен въпрос към комисията, свързан с финансирането на културното наследство през последните два бюджетни цикъла. Получих отговора на комисията след като написах становището, така че ще трябва да включа изменение, свързано с сумата, която е 11 милиарда евро. Това е една доста голяма сума. Но това, което е още по-важно, е къде отиват парите. Имаме много добри примери за добра практика, стратегически и добре обмислени инвестиции от европейските фондове, които са довели до развитието на един цял регион. За съжаление обаче, Имаме и лоши примери, които са довели до ужасни ефекти. Например, лоша реконструкция или реставрация на паметници, паметници, които са оставени да се разрушат. Както казах във всички дебати, свързани с културното наследство тук, онова, което трябва да се направи е оценка на качеството на инвестициите и на компаниите по време на целия проект, а също така трябва да имаме и стратегически подход за това. Ще помоля държавите членки да се фокусират върху нещата от към средносрочен и дългосрочен план, за да може да имаме по-добри инвестиции за цялата територия за по-дълъг период от време. Не трябва да забравяме и въздействието върху економиката. Проучванията през последните години показват, че тези инвестиции не са благотворителност, могат да доведат до сериозен ръст благодарение на туризма и всичко се екстернализира. С а, голямо очудване видях, че комисията в своя седми доклад не споменава дори веднъж думата култура. Надявам се обаче, че всички тези аспекти, за които аз говоря тук, ще бъдат взети предвид и ще станат част от следващия доклад. Разчитам на вашата подкрепа, за да може образованието и културата да не се превърнат в вторични аспекти на политиката на сближаване. Благодаря. Благодаря ви, господин Дяконо. Пристъпваме към изказвания на докладчиците в Сянка. Богдан Вента за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за становището му. Съгласен съм с него за това, че образованието, спортът, младеща имат много голям потенциал за добавена стойност от действията на Европейския съюз и за насърчаването на растежа във всички региони на Европейския съюз, включително и по линия на кохезионната политика. Трябва да изтъкнем, че трябва да има безвъзмезно финансиране за тези области например по Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и по инициативата за младежка заетост. За нашата политическа група е от особено голямо значение финансирането на творческата индустрия по Кохезионния фонд. Много е важно за нас гарантирането на това финансиране. На ниво региони вече много успешно се създават клъстери в рамките на творческата индустрия но тук се намесват и някои от най-творчески настроените предприятия. Те участват в програмата за научно-изследователска и развойна дейност. Все още обаче нямаме достатъчно информация за броя на програмите и размера на тяхното финансиране. Трябва да има по-широко участие в тези програми. Финансирането им трябва да е политически приоритет. Докладчикът говори за въпросните 11 милиарда. Те се упоменават и в становището му. Мисля, че е в точка 2. Но за кой период на финансиране става дума, както и за кои фондове, за кои инструменти от областта на кохезионната политика. В качеството си на докладчик Сянка ще внеса някои изменения по всички тези въпроси. С удоволствие ще работя заедно с господин Дяконо. Благодаря, Силвия Коста. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Имахме много важна среща между него и докладчията в Сянка. Определено съдържанието на доклада е убедително. В седмия доклад на Европейската комисия за сближаване не се споменава културата. И мисля, че е много важно данните, които вече сме изпратили за заседанията на комисиите Реджи и Комисията по културни въпроси, да съдат основа за едно изслужване, защото, изслушване, извинявайте, защото ако не направим това, ще затрудним работата си в бъдеще. Също така, мисля, че е редно да имаме тематични цели, които са конкретни за областта на образованието и културата. Културата влиза след културните ресурси, след ресурсите на околната среда и определено не е приоритет, така че споделям вашето предложение. Освен това е много важно да подчертаем и културното измерение, когато говорим за такива най-различни политики. Трябва да говорим за културната индустрия, но и инвестиции в нови знания и умения, което е от изключително значение, за да можем да имаме научно-изследователска дейност и иновации. От много време бихме искали вече да разгледаме какво е въздействието на регионалните политики върху културата. Мисля, че това е наистина сериозен недостатък и е добре да работим по-сериозни теми, за да можем да зададем стандарти по отношение на качеството. Това е по отношение на нашия подход и управление на културното наследство. Към това призовава и вашия доклад. Освен това, мисля, че е много важно да споменем, че инвестициите в дигиталния сектор, в високоскоростния интернет и в инфраструктурата като цяло, независимо дали става въпрос за материална или нематериална инфраструктура, са от изключително значение за културни институции, като например музеите. Трябва да имаме и енергоефективност. Това понякога дори не се разглежда, когато говорим за финансиране въз основа на сближаване. Мис Еванс. Благодаря. Госпожа Еванс, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Няколко коментара. Мисля, че точка 4 е от изключително значение да има ясно позоваване на културата и образованието. Ние всички знаем колко е важно сближаването по отношение на економическото развитие, заетостта. И трябва също така да признаем колко са важни културата и образованието няма как те да нямат роля в оформяне на идентичността, в подпомагане на економиката и изграждане на по-сближено общество. Говорим и за, равно, за равнопоставеност, така че трябва да признаем каква е ролята на културата и образованието и също така трябва да можем да измерим какво се е случило и да сме сигурни, че проектите са ефективни. Благодаря ви. Благодаря. Дали комисията би искала да вземе думата? Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за този много интересен принос, който дава поглед върху подготовката на следващия доклад. Първо искам да призная, че е определено има възможност за подобрение в начина по който се разглежда културата в докладите. Може би е добре да ви припомня какво представлява доклада за сближаване, защото те го обсъждаме днес. Това е доклада, който подготвяме, за да ви покажем какво се случва по отношение на развитието на регионите. Там не трябва да включим информация за това какво, е било, какво се е случило по отношение на политиката за сближаване. Това се прави в други доклади, докладите за оценка. И там културата се разглежда много по-подробно. Не се из... опитвам да ви се извиня за това, че сме изпуснали културата, защото културата трябва да влезе навсякъде. Образованието обаче е влязло много по-дълбоко в този доклад. Разглежда се като ключов фактор за развитие особено регионално развитие. И ако прочетете доклада, ще видите, че много информация е предоставена, за да ни запознае с картината в регионите по отношение на образованието. Защо не можем да направим това по отношение на културата? Най-вече защото нямаме данни. Ако имаме данни на регионално ниво, повече данни, които засягат културата, ние също с удоволствие ще включим темата в този вид доклади. Сигурен съм, че заедно можем да работим заедно и да лобираме за това да получим повече данни по темата, защото това е от особено значение при изготвянето на този вид документи. Благодаря ви. Ja, vielen herzlichen Dank auch äh, für die Erklärung. Aber wenn man kann... Благодаря, благодаря ви и за разясненията, но при положение, че няма данни, може би би трябвало да изискаме от държавите членки да ни ги предоставят. Това би била една първа стъпка в правилната посока, ако искаме да придобием по-широка представа. Господин Дякон. Е, като domnul Вента, cele 11 милиарда. Господин Вента, 11 милиарда са част от бюджетния цикъл до 2020 година. Все още очакваме отговорите на министерствата и на комисията ще ви ги изпратим по имейл. Госпожо Коста. И също така се обръщам и към комисията. Проведохме много дискусии с представителите на комисията – Зададохме въпроси на всички, на които можахме и един от най-шокиращите отговори, радвам се, че от тогава до сега имаме напредък, но един от най-шокиращите отговори от страна на комисията беше следния. Те споменаха културата в началото, но някак си в процеса са забравили и са сметнали, че никой няма да забележи това. Възможно е да става въпрос за случайност – защото днешния отговор от страна на комисията определено ни дава повече надежда за бъдещето. Нещо, което е по-важно. Всички ние трябва в Комисията по култура да предприемем действия и да положим усилия, но също така всички ние трябва да разглеждаме културата като част от образованието, защото тя е надгражда над образованието. Не можем да гледаме на нея по друг начин и затова е от изключително значение тези две области, култура и образование, да работят заедно. По този начин това трябва да бъде представено в речи, в обществения диалог, в политиките. Не става въпрос за две празни понятия – а за нещо, което е от изключително значение, основополагащ елемент за развитие и информираност по отношение на Европейския съюз и идеята зад него. Може би в други сфери можем да покажем цифри, но без култура нямаме нищо. Ja, vielen herzlichen Dank. Председателката, благодаря ви, господин Дяконо. Крайният срок за внасяне на изменения е 27 февруари, 14 часа. Гласуването ще се състои на 20 март. И на вас пожелавам успех при по-нататъчната ви работа по становището. Пристъпваме към последната точка от дневния ред за днес сутринта. Предстои тя да бъде обсъдена при закрити врата затова моля всички, които или не са членове на Европейския парламент, или не работят в парламента, да напуснат залата. Моля да го направят колкото се може по-бързо и по-безшумно. Und